Start... Така, скъпи колеги, да започнем отново нашата работа. Много ви моля, заемете местата. Ah, good to see you, buddy. That's something, yeah. Summer. Okay. So welcome back. И така, добре дошли отново. Нека да започнем нашата работа отново. Днес ще обсъждаме много важни теми, включително тази за Корсия, но преди това трябва да одобриме дневния ред. Има ли възражения? Нямам никакви съобщения на председателя. Днес с координаторите ще заседаваме и вероятно утре ще има съобщения. Също така трябва да одобриме протокола от първото ни заседание, проведено на 10 юли. Нямате възражения? Добре, в такъв случай минаваме към точка 5 от дневния ред. Имаме до 10.30, тъй като господин нашия гост трябва да си тръгне в 10.30. Добре дошъл на господин Хололай. Ще обсъждаме една много злободневна тема за Корсия. Ние разгледахме с координаторите и за това ще изслушаме днес какво имат да ни кажат по въпроса. Знаете, че в момента текат преговори относно механизм, мерката, основана на пазара, относно намаляване на емисиите във въздухоплаването. Е, ние, европейците, с, имаме свой собствен механизъм, схемата за търговия с емисии, която ще адаптираме към въздухоплаването. Така че ние искаме днес да получим отговори. Това е целта на това изслушване. И след това надявам се, че ще можем да получим необходимите отговори. Добре дошъл сред нас. Разполагате с 10-15 минути. Благодаря. Господин председател, дами и господа, Както казахте, господин председател, това е много злободневна тема и цялото лято беше такава на топло-горещо, както и темата, макар, макар че на, на места и валеше. Сега много неща ни очакват а, за бъдеще. Първо искам да ви благодаря, господин председател, господин Конфин, за това, че ми давате а, думата. комисар Бълк не може, не може да се присъедини към, днес, към нас, така че аз ще я заместа. За, за мен е удоволствие да мога да взема думата пред вас и да обсъдиме е, схемата Корсия за намаляване на емисии. Необходимостта да се намали, да се намали е, екологичния отпечатък е, е, и да се декарбонизират е, транспортния сектор е, ще бъде приоритет на комисията. Въздухоплаването генерира 2% от емисиите на парникови газове. Това изглежда не много в сравнение с другите отрасли, но то но това количество се увеличава непрекъснато, въпреки че спадна разхода на гориво на глава от пътник през последните години. Също в но обаче този отрасъл непрекъснато се увеличава, разраства и ще се разраства и в бъдеще. следващата комисия, когато и госпожа Фон представи е, програмата на следващата комисия, като подчерта, че нашата е, цел, нашите цели ще бъдат много по-амбициозни до 2300 е, години. Председателката също така подчерта, че развитието на този отрасъл ще бъде от огромно значение за всички и трябва да вземаме мерки заедно. Необходимо е да се въведе една глобална схема за всички и тази схема в момента е Корсия. Е, ние наистина приветстваме интереса на Европейският парламент за прилагането на Корсия и по-специално интереса, който се проявява от членовете на вашата комисия. Знаете, че 40-та Генерална асамблея на ИКАО ще се проведе в Мореал след известно време и ще се вземат решения за следващите три години. В е, Европа къп капацитета на е, отрасъла за растеж отговаря е, отговаря от една страна на търсенето от страна на широката публика, от друга страна от прилагането на нормите в областта на економиката с цел борбата с промените в е, климата. За, за да През 2016 година, по време на последната асамблея на ИКАО, се, про... се проведе една... се взе едно историческо решение за намаляване на е, емисиите. Европа изигра много важна роля, убеждавайки останалите, че това е единствената стъпка, която можем да предприемеме. Тогава е, ние получихме подкрепата на целия Европейски парламент и включително на господин Екхаут като постигнахме една, един консенсус, който беше много труден. Целта е, е емисиите да бъдат запазени на нивото на 2020 година, като постепенно се въведе един необвързващ механизъм до 2007 година. Това е, включва един процес на мониторинг, отчета и проверка от страна на държавите е, членки е, относно прилагането на изискванията за емисионни квоти. Чрез с целият този процес Европа трябва да се бори да наложи а, тази схема а, в борба с а, страните, които все още не са готови да я приемат. За това трябва да бъдем единни. Днес 28 страни 81 е, страни, които са представляват 76% от е, дейността в е, този отрасъл, са готови да приложат необвързващата схема. Същевременно обаче трябва да се направят още много усилия за постигане целите, залегнали в Парижкото споразумение. Но, но Необходимо е да се присъединят и останалите страни. Разбира се, е, в е, целите на Корсия са три пъти по-амбициозни от тези, свърза, които са залегнали в класическата схема. Но е, ако искаме един глобален, глобално и всеобхватно покритие, трябва да предприемеме и всеобхватни методи. Е, това е единствената мярка, основана на пазара, която в, ще се приложи в момента. В повечето страни, които са членки на съвета на е, ИКАО, е, има подкрепа за приемане на тази схема. Съвета на ИКАО прие е, един текст, който ще бъде предложен на Генералната асамблея, е, която ще бъде, че Корсия е единствената мярка, основана на пазара за намаляване на емисиите на СО2, като по този начин международното е, въздухоплаване емисиите ще бъдат разпределяни веднъж и няма да, да бъдат отчитани два пъти. А, така, в а, вашето писмо, което ви изпратихте до комисията, вие изложихте вашите възражения и трябва да бъдем готови да бъде, и да бъдем единодушни в Мореал. Комисията в най-скоро време ще проведе задълбочен преглед и оценка на схемата Корсия и ще бъдат представени резултатите. Парламента е съзаконодател заедно с съвета относно методите за прилагането на Корсия съгласно изискванията на директивата. На асамблеята на ИКАО ще трябва да изразиме своята готовност да е, прилагаме Корсия в е, съзвучие с е, изискванията и на, е, за опазване на околната среда и на пазарите. Предложението ще при, прикани държавите членки да вземат необходимите е, мерки и да предприемат необходимото за да изпълнат задълженията си. Конвенцията на ИКАО дава възможност на държавите членки да прилагат свои норми, а Европейският съюз да приема законодателство, което да отговаря на изискванията на Парижката конвенция. Но е, целта е да имаме по-амбициозен подход. Нека да кажа още няколко думи за другите мерки, предприяти от е, комисията за преразглеждане на мерките за декарбонизиране на транспорта. Нека да ви припомна, че Корсия е само един, един от методите от един цял пакет е, мерки за намаляване на емисиите, генерирани от е, въздухоплаването. Е, целта е оптимизиране като цяло на мерките залегнали в програмата, е, Сезар и да намалим емисиите с 2 е, милиарда и 600 милиона тонна. Знаете, че държавите, дървете членки в продължение на години блокираха някои мерки в съвета, но е, превъзмогнахме тези е, трудни. Е, необходимо е също така да развием новите технологии, и също така да въведеме и изпълниме мерките, които са залегнали в програмата Чисто небе. До 2020 година ще бъдат заместени устарели съоръжения с съоръжения от ново поколение. Също, също, също така въвеждането на нови горива ще бъде предизвикателно за всички нас. Необходимо е да имаме законова рамка, която да създаде правна сигурност, за да можем наистина да прилагаме мерките за постепенно намаляване на емисиите и с заместването на керозина с ново поколение гориво по-нататък. Устойчивите горива са част от решението на проблема. За, за, за да можем да продължиме нашата борба с промените в климата, трябва да бъдем по-амбициозни при прилагането на всичките мерки, заглегнали в пакета, включително нови технологии, иновация в сътрудничество с промишлеността от отрасъл. Като производство на устойчиво гориво. Господин председател, дами и господа, това са само няколко уводни думи, но ще спра до тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Спазихте си времето. Сега ще видим какъв дали сте ни изложили съражението. А сега да преминем към въпросите на координаторите. Всеки от вас разполага с две минути. Много ви моля да се предържете. Господин Петър Лис. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин генерален директор. Има два големи проблема, свързани с Корсия и КАО, която разви Корсия е инструмент на ООН. Господин Готиереш, генералният секретар, призовава всички държави, всички промишлени сектори да представят планове още сега, през септември тази година, за периода до 2030 година да бъдат намалени 50% от емисиите и до 2050 да има въглеродна неутралност. Това, това е съобщение господин Гутиереш. Господин Гетереш обаче трябва да се занимае по-добре с собствената си организация ИКАО. ИКАО е по-зле от Тръмп. Авиацията и този сектор а, като цяло е много далеч от тази цел, която е заложена от генералния секретар. Емисиите се покачват драстично в световен мащаб. Корсия няма и да задължи авиационния сектор да се придържа към заложените цели. Не се предвижда никакво намаляване на емисиите. Ограничаването на покачването на емисиите също няма да ам, функционира, защото Корсия и тази компенсаторна система не функционира както трябва. Корсия е, има много пробойни. Разочарован съм от това, което изисква генералния директор и ам, Вторият проблем е свързан с правата на нашия парламент. По време на съвместното взимане на решение решихме, че ам, системата за емисиите също ще бъде а, включена и се питам как да обясним на стоманодобивната индустрия, че трябва да намали 43% от емисиите си. И освен това, не знам дали можем да товарим допълнително стоманодобива. Относно авиациите, авиацията, ораторът е прекъснат, ако обичате да приключите. И така смятам, че това не е приемливо при никакви обстоятелства и комисията трябва много ясно а, да из, и, изяви позицията си, да действа конкретно. Благодаря ви имайте предвид ограниченото време. Е, Санто. Благодаря, господин председател, Благодаря на комисията за тази възможност да говорим с вас от името на СИД. Няма съмнение, че измененията в климата изискват действия от цялото е, общество и най-вече от секторите, които е, отделят емисии, като авиацията. Корсия е добра идея. Трябва да има световна схема за световните проблеми. Има обаче в предложението и изпълнението има пропуски. Трябва да се говори за целостта, за нивото на амбициите, както и за компенсирането на кредитите а, до 2030 година. Това са малко преувеличени а, предложения. М комисията трябва да има предвид и а, този термин а, чист нефт, това дали е възможно в рамките на Корсия. Корсия е е единствената мярка за въглероден двокис, която се основава на пазара. Изключват се обаче други схеми, като европейската, да речем. СТЕ. Корсия не би трябвало да, подкр... да подкопае европейската СТЕ. Трябва да се види как, как, какво е отношението на другите страни към нас. На следващо място, ние обсъждаме Корсия, но в Европа не правим достатъчно, за да гарантираме намаляването на собствените си авиационни емисии. И има проучване, което посочва, че авиацията не се облага достатъчно. Ам, в, дали е оправдано изключението за освобождаване от данък върху горивото? Искам ясни а, отговори. Какво е вашето мнение по въпроса? Благодаря. Господин Торвалс, благодаря господин председателю, благодаря на генералния секретар, че е тук. Дискусията може би ще ви се стори малко нетипична. Наши нашето съображение, че Корсия и резолюцията свързана с нея подкопава целостта на европейската система СТЕ. Дали комисията ще настоява всички държави членки да отхвърлят предложението или ако това а, не е възможно да се изрази резерва по отношение на предложенията какви ще са а, осложненията за СТЕ, които ще проистекат. Комисията дали а, помислила по този въпрос? Тук се говори само за единствената мярка, която се е, позовава на пазара. Това ни обезпокои, защото изключва всякакви други мерки. Много искаме отговорите ви да са възможно най-ясни. Благодаря Господин Сейкот, тук съм. отясно. Добро утро. Благодаря ви за уводните думи. Колегите вече казаха, че е притеснително, че нищо не се случва в ИКАО. Въпрос обаче е колко силна е реакцията на комисията – Комисията иска да се стигне до едно глобално решение. Всички сме съгласни, че едно глобално решение е предпочитания вариант, колкото по-бързо, толкова по-добре. Но напредъкът в ИКАЛА е толкова незначителен, че е, е, решенията, които се предлагат, са нелепи. Европейския съюз трябва да покаже, че на сериозно взима измененията в климата и връзката им с авиацията. Трябва наистина да отхвърлим формулировка, формулировката в сегашния вид на текста на ИКАО по отношение на Корсия. Трябва да изпратим ясен сигнал, че Европа ще се въздържи ще изрази своите резерви. Трябва да сме ясни по този въпрос. Това, което чуваме е, че а, дали ще участваме, то в това зависи от целостта на екологичните правила. Обаче а, отслабват се тези формулировки и ам, трябва да внимаваме какво ще се случи в Монтреал с ИКАО. Дали това, което се предлага, е от полза за целостта на околната среда. Има альтернативни правила за горивата. Това какво означава? Ние трябва да сме ясни във всяко едно отношение, преди да се е, срещнем с представителите на ИКАО. Благодаря. Okay. Apparently she's not attending. Следващия оратор го няма. Някой за ИН. От ЕКАРЕ, господин Вонла. Yeah, uh, thank you very much. Maybe strict... Благодаря. Три неща. Смятам, че емисиите на въглероден двуокис са глобален проблем. Трябва да има глобално решение. Радваме се, че съществува Корсия и знаете, че можем да настояваме да се направи повече, но смятам, че като цяло е добре, че а, ИКАО прави нещо. Това е единствената организация световен мащаб, която се опитва да предлага решения. На второ място – какви са нашите възможности, ако не сме доволни от напредъка в ИКАО? Какви инструменти можем да а, използваме? По-добре е да се действа на глобално ниво, според мен. проблемът е глобален, а Европейския съюз предлага локално решение. Европейския съюз е инвестирал много в либерализирането на авиационния сектор през последните десетилетия. По благодарение на тази либерализация авиацията е достъпна за всички в Европа преди 20 години. Си спомням, че само богатите можеха да летят. Ако продължаваме да прокарваме този дневен ред в Европейския съюз, ще се стигне до там, че авиацията отново ще се превърне в сектор само за богатите, като нас. Така че нека да запазим този начин на придвижване и за обикновените хора. Благодаря. Сивия Модик от Гоа. Kiitos puheenjohtaja, kiitos pääjohtajalle alustuksesta. Tässä aiemmin esitettyihin puheenvuoroihin. господин генерален директор, за вашите разяснения. Това, което чухме, е вярно. Не е достатъчно амбициозно предложението. Оставаме с впечатлението, че всичко се прави, за да се ам, разводни тази система, която така или иначе не е достатъчно амбициозна. А, авиацията представлява предизвикателство. Говорим тук за световен пазар. Имаме нужда от световен подход. Това наистина е голямо предизвикателство относно устойчивите горива. Ако само една страна предлага а, такива биогорива, това означава, че а, керосина няма да се използва толкова. Но пък ако няма достатъчно предлагане, цените ще се качат. А, също и емисиите. Можем ли да гарантираме, че тези компенсаторни мерки в случай, че се покачат емисиите, ще се предприеме нещо. Как можем да гарантираме, че емисиите ще бъдат намалени? Знаем, че има и други политически мерки, могат да се прилагат, като например данъчното облагане. Емисиите са различни за различните сектори. А, и за това емисиите в един сектор могат да бъдат компенсирани от друг сектор и се гледа общия обем. Дали общия обем може да бъде намален? Може да използваме данъка върху керосина. Керосина. Това е една възможност. Ако Притежателите на МПС плащат данък, дори да не го използват, защо в авиацията да не се използва този данък върху керосина. Благодаря. Благодаря на координаторите. Първият кръг от въпроси приключи. Имаше много конкретни въпроси. Знам, че вие се намирате в процес на работа, имате правни ограничения, но целта на това изслушване е да изясни предложението на комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички координатори за въпросите и коментарите. Както правилно отбелязахте, трудно за, за, за отговаряне въпроси. Ще се опитам да отговоря доколкото ми е възможно. Схемата Корсия. Усъвършенна ли е? Не. В никакъв случай не е съвършенна. Но, все пак, разполагаме с, една, с единствената глобална схема – която съществува до тук и много време отне да постигнем това, което постигнахме. Разбира се, има пробойни, има пропуски, има някои компоненти, които могат да бъдат подобрени, но в крайна сметка по време на преговорите трябва да се отчетат мненията на различните страни. Както казах в уводните си думи, Европа настоява да имаме наистина амбициозни цели, но в крайна сметка Европа не представлява мнозинството. Трябва да вземем предвид 81 страни, които са готови да прилагат необвързващата схема Корсия. В крайна сметка това е един из... отговор на глобално предизвикателство. Разбира се, от... отговорът може да бъде много амби... по-амбициозен, но смятаме, че все пак е добро добър напредък това, че можем вече да прилагаме Корсия и че страните, които е, е, не, не, не искат да прилагат схемата в момента, ще трябва да го правят след известно време. Е, това сме постигнали за сега и ще продължиме нашите усилия напред. В това, в това няма никакво съмнение. Но Разбира се, естествено тази схема въобще не е съвършена, но това е единствената глобална схема, която може да се приложи в отрасала. Сега, днес, днеска също многократно се, повтър, се е, наблегна на ексклюзивността на това, че е единствената схема. Благодаря, господин председател, че споменахте е, законодателните и законовите ограничения, е, с, пред, с които се сблъскваме. И аз се опитах да ги изложа в е, увода си, но още веднъж е, позволете ми да а, ви представя положението така каквото е. е. резолюцията на ИКАО не е обвързваща и в крайна сметка а, включително и за а, държавите членки на Европейския съюз. А, в, в, в, но Кът, кът, но в дългосрочен план националните и регионалните мерки трябва да отпаднат за сметка на Корсия. Както казах, приоритета на комисията е да да продължиме да изпълняваме задълженията си по силата на СТЕ и да запазиме автономността си за приемане на законодателни мерки. Тук не правим никакъв компромис. Нещата са абсолютно ясно. А, но да, а, държавите членки също така трябва да действат по начин, който да не пречи на Европейският е, съюз е, да взема своите решения в рамките на асамблеята на ИКАО. Не мога да коментирам публично ексклюзивността и ексклюзивните мерки, но мерката не може да бъде тълкувана така, че в смисъл Европейският съюз да бъде ограничен за приемане на свои мерки. Това ще бъде борбата на комисията, това ще бъде нашата цел. Разбира се, това ще трябва да бъде обсъждано в Генералната асамблея, но ние не можем в, в, в, в момента да а, предлагаме или да представиме някакви заключения. А разбира се, позицията на, на вашата комисия ще бъде изложена много ясно в момента, в който се обсъждат съответните мерки. Колкото до другите въпроси, които ми бяха зададени, ще се опитам да отговоря. Един от въпросите се отнасяше за тежките е, горива или въобще проблема за горивата, повдигнат от колегата от социалистите и демократите. Искам да подчертая, че ние ще трябва да, да развиеме условията и критериите за използване на устойчиви горива, като тези условия трябва да бъдат доуточнени. Това обаче няма да бъде част от преговорите или от дискусиите по време на Генералната асамблея. Тези проблеми ще се обсъждат в следващите три години. Експертите е, най-вероятно няма да приемат е, е, предложенията, примерно на това, че твърди горива или изкопаеми горива могат да бъдат използвани, но при всички случаи ще следиме много отблизо дискусиите, които ще бъдат проведени и в рамките на изискванията и задълженията поети по силата на Парижкото споразумение и ще бъдем много твърди, ще отстояваме много твърдо нашите позиции. Също така бе повдигнат въпроса за наваляването на емисиите. Въпросът беше повдигнат от вашия заместник председател. Като цяло е- експертите смятат, че е, правилата в Европейският съюз са добри. Е, има две независими експертизи по този е, повод. Е, ние ще следим от е, близо е, резултатите от мониторинга от 2019-2020 година тъй като ние искаме наистина тези, е, това намаление да бъде качествено. Е, мисля, че вашето, вашата позиция е ясна, но и нашата позиция винаги е била доста последователна но в крайна сметка резултатите не зависят само от поведението на Европа, но благодарение на Европейският съюз успяхме да постигнем много по-амбициозни резултати. Също така бяха повдигнати въпроси, свързани с облагането на горивата и евентуална мярка, която може да бъде предприета в този смисъл ще видим е, какво ще направи новата комисия. Сега все още не можем е, да е, се произнасяме по това, което ще направи или няма да направи следващата комисия. Комисията ще има прерогативи да вземе решение. Аз не мога да предвидя, но, но по, по време на изказването си пред Европейският парламент председателката на комисията изрази своята амбиция и амбициите на новата комисия в областта на борбата срещу промените в климата и намаляването на емисии, включително в областта на въздухоплаването. Знаете, че трябва решенията се взимат с много, с мнозинство, включително и решенията свързани с дерогацията върху горифата. Разбира се, но квалифицирано мнозинство би бил по-добрия вариант, но разбира се, трябва да, да имаме предвид и различните опции. В момента има много опции и решенията ще бъдат политически, те ще бъдат взети от Европейската комисия и от като цяло. Както казах, има различни варианти, но аз споменах различните варианти в увода си, включително и възможностите за заместване на керосина с други горива. Това е една сериозна амбиция, по която се мисли много в е, Европейския съюз, защото подобна мярка би могла да изиграе много важна роля за развитието на сектора, но все още има много какво да се прави по въпроса, но ние можем да бъдем предвестниците. Наистина е добре да разполагаме с цял пакет мерки, да разглеждаме различните варианти, включително иновация. Но предвид е, фрагмент, фрагментацията на въздушното пространство, е, самолетите е, трябва да извършват много по-големи преходи в момента и мисля, че крайно време е да престанеме да премахнем тази фрагмент, фрагментация по този начин, ще можем да намалиме и екологичния отпечатък и да постигнем много голям напредък. Също така координаторите от господин Вондра от ЕКАРЕ зададе въпроса дали е, въздухоплаването и дали въздушният транспорт ще продължи да бъде е, транспорта на бъдещето. Да, разбира се, защото е, той осигурява свързаността, защото той свърза страни, които са били изолирани в миналото. Но ако искаме въздухоплаването да продължи да бъде най- един важен начин на транспорт, трябва да, му позв... да позволиме на отрасъла да се разрасне. А за това трябва а, самият отрасъл да вземе съответните мерки, за да докаже, че наистина е готов да а, допринесе за намаляването на емисиите. Ам, сигурно има въпроси, на които не съм отговорил, но ще спра до тук, господин председател. Благодаря. За, за това, че подчертахте, че мнозинството, членове и политическите групи като цяло подчертават а, а, значението на факта, че се говори за ексклюзивна, за единствена мярка, че а, намалението на емисиите е приоритет на комисията както и на нашата комисия. Можете да разчитате на нас, че ще направим всичко възможно, за да не е, нарушиме е, баланса в процеса на вземане на решение. Сега минаваме към втор кръг е, въпроси. Е, има ли членове на комисията, които искат да зададат въпроси? господин Волкен от социалистите. Благодаря ви. Благодаря ви, че днес че сте тук сред нас. Не е оправоличено да кажа, <clears throat> че сме разочаровани от напредъка. Има стотици хиляди младежи, които участват в организираните демонстрации. Ние искаме наистина да има ефективно опазване на климата. Системата, която съществува, не е перфектна. Разполагаме с стратегия, която цели посредством Корсия да ам, измести ам, системи, които действат много добре на местно ниво. Европейския парламент не трябва да позволява нещо такова. По време на вашето изказване казах нещо, което ме обърка. И споменахте е, правата за изключителност. С тези правила се цели да се е, облага керосина само за национални полети, само за полети между е, страни на членки на ЕС или полети от ЕС към трети страни. Питам ви не а, какво планирате, а, а какво е възможно правна гледна точка по тази клауза. Благодаря ви за конкретния въпрос. Не искаме да ви притискаме вас, но не се притеснявайте да задавате своите въпроси. Госпожа Парис от Зелените. По една минута имате за всеки въпрос. Thank you very much for your... Благодаря ви за предоставената информация. Корсия компенсира. Това е единствената мярка. А емисиите не се намаляват, за да се стигне до нулеви нива. Корсия не е вариант нито ам, един слой от атмосферата не е включен нито в Корси, нито в друга схема. Има ли някаква оценка, да речем, дали енергията или обработваемата земя ще бъдат сериозно засегнати, за да се стигне до така нареченото устойчиво гориво. Нямаме мнозинство в глобален мащаб и освен това е важно да въведем данък върху керосина. Може би е, EBI е, вече е събрал достатъчно подписи. Ние не искаме е, да представляваме пример световен мащаб и това го правим посредством сете. Е, нека така да остане госпожа Дали. Благодаря. Ние подчертахме, че искаме всички сектори да принесат за намаляването на емисиите. Оставам обаче с впечатлението, че има сектори, които не а, допринасят за намаляването на емисиите. Относно клаузата за ексклюзивност, Корсия се описва като единствената мярка, която се основава на пазара в сектора на авиацията. Това означава, че се премахват всички усилия, които е положил Европейския съюз за намаляване на емисията. Тази глобална схема, добре, тя не означава, че ние не правим нищо трябва да се стремим към целите, които сме си поставили, когато сме обсъждали европейската СТЕ схема в областта на авиацията. Искам да спомена и друг въпрос. Корсия и по-специално ИКАО прави скромен опит да постига нещо в областта на авиацията. Ако се прави нещо, трябва да се прави както трябва. Говорим най-вече за компенсиране, без двойното изчисляване. Трябва да се вземат предвид и вътрешните полети в глобалния сценарий. Ако имаме мер, мярка, която се ам, предвижда като мярка, няма как да я приемем, ако не включва целите, които ние сме си заложили. Благодаря ви, следващи оратор. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председателю. La réduction de господин генерален директор, намаляването на карбоновите емисии е едно голямо предизвикателство за Европа. Ние разбираме вашето резерва и необходимостта да не нарушавате поверителността относно проекта за резолюция. Независимо от това, в перспективата на бъдещото асамблея и за да се подобри прозрачността на преговорите, ще бъде много важно Европейската комисия да може да сподели поне в най-кратките срокове с парламента документите, предварителни документи преди този преговор, тези преговори. Благодаря. Any other questions? Други въпроси? Относно размяната на документи, всички е, групи подкрепят каквато и да е мярка, свързана с е, повече прозрачност. Може би е добре да има по-честа размяна на документи между вас и нашата комисия. Такава мярка я приветстваме. Прозрачността помага да има по-голяма яснота, да има по-малко недоразумения. Моля ви, спрете се на данъчното облагане на прозрачността и госпожа Дали засегна и други въпроси. Моля да се спрете на тях. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за допълнителните въпроси. Ако ми позволите да се спра на наличността на документите – всички документи, работни документи за Генералната асамблея на ИКАО са публикувани на ем, сайта на ИКАО. Там има достатъчно информация. Ще ви разпространим и допълнителна информация в е, много кратки срокове, свързани с ексклюзивността. Вие много ясно изразихте вашите становища по отношение на ексклюзивността. Аз по-рано отговорих на този въпрос. Още веднъж ще подчертая, че ам, трябва да се придържам към правилата. Моля ви да проявите разбиране и няма да коментирам допълнение този въпрос. На следващо място, дали има проблем с, с а, данък, данъка и ексклюзивността. Ексклюзивността не е свързана с възможността или способността да се налага данък в Европейския съюз. Ако това се вземе като решение на политическо ниво, ние ще можем да го направим по недискриминиращ начин. Въпросът, свързан с това, че е необходимо да се движим към нулеви емисии, Ясно е, че всички мерки, които са налични в момента, не са достатъчни и ще развием допълнителни мерки. Трябва да кажа, освен това, а, че а, устойчивите горива в авиацията играят много важна а, роля и тези мерки целят постигането на нулеви емисии. Няма да е възможно без тези мерки да постигнем нулеви емисии. Следващия въпрос за двойното изчисляване, двойното броене. За двойното броене трябва да вземем предвид е член 6 от Парижкото споразумение. Ние там насърчаваме ИКАО да използва този метод. Всички компенсации се отнасят не само за авиацията и те са а, свързани и с Парижкото споразумение и с ръкните правила на ИКАО. Всичко трябва да бъде синхронизирано, да върви ръка за ръка, ако искаме да отбележим напредък. Това е, което мога да ви кажа на този етап. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря. Има ли други въпроси? От страна на координаторите. Имам още десетина минути. Иска ли координаторите да се върнат на първоначалните въпроси? Метър Лизи, моля. Искам да попитам нещо, господин Холелай, нещо по-точно той ам, каза, че трябва да сме климатично неутрални до 2050 година и в тази връзка Корсия е важен инструмент. Казвам аз, че Корсия не намалява емисиите в авиацията. Допълнителните емисии само ще бъдат компенсирани, като мерките са много размити и ще се стигне до драстично покачване на емисиите. А, въпреки, че ще станем климатично неутрални, не означава, че в областта на ам, стоманодобива и химическата индустрия а, ще се стигне до положителни развития. Корсия е нещо лошо. От политическа гледна точка трябва обаче да се действа по някакъв начин по отношение на ИКАО и за напред. Урсула фон дер Лайен е кандидат председател на Европейската комисия и какви насоки е задала тя? Благодаря. От е СИД няма. от а, либералите, от зелените. Е, искам да а, задълбая по правния въпрос и нещо, което по, и попита колегата Хайко. Не може всичко да се замита под килима на ИКАО. Обаче, трябва да знаем какво означава всичко това за Европа. А, ние разполагаме с СТ системата и имаме и ние говориме за вътрешни полети. Да речем, полета между Германия и Франция е международен. Ние казваме, не, това е вътрешен полет от правна гледна точка. Възможно ли е, е да съществува нещо такова? Възможно ли е да се спре часовника и да се е, считат и полетите от ЕС към трети страни и обратно? Ще е възможно ли това, ако се приеме решението? Има ли права на анализ? Това няма нищо общо с е, е, тайната, която трябва да се пази по отношение на ИКАО. Евро... Ние имаме нужда тук в Европейския парламент от такъв анализ. Моля ви, не се криете през цялото време зад ИКАО other groups, so... Uh... Иде ви представител се, не, не само координаторите, съжалявам. Екаре? Гуе? Нямате допълнителни въпроси. Е, въпросите, които бяха повдигнати от НП и зелените. Благодаря, господин председател. Благодаря още веднъж за тези трудни за отговор въпроси. на неутралитет до 2020 година. Нещата са ясни. Амбицията ни е все по-голяма и председателя на комисията го изрази много ясно. Корсия. Аз не мога да кажа, че Корсия е лош схема, просто е несъвършена това е схема, която бе одобрена и прията през 2016 година, но все още предстои да бъде изпълнена, приложена непрекъснато говориме за кошница мерки или пакет мерки и Корси е всъщност една от тези мерки. Така че ако искаме да постигнем амбициозните си цели, трябва да добавиме и амбициозни мерки. Корсия е такава мярка. Корсия ще спомогне за неутралното неутралния въглероден растеж, но комисар Бълч много, многократно каза, че необходима е глобална схема за решение на глобални, глобалните проблеми на сектора защото този отрасъл има потенциален потенциална възможност за растеж. Много ще е трудно. Пътят за бъдеще е много труден. Това, няма съмнение в това, но Корсия и СТЕ, както вече казах, ще бъдат преанализирани, преразгледани а, своевременно а, анализа, който вече се извършва, а, ще бъде крачка напред. Не смятам, че ще е възможно двете схеми да съществуват едновременно, но за сега все, все още нямам а, а, конкретните резултати или поне ги нямам тук на, така че не искам да, да говоря така във въздуха, но е, ще получите необходимите е, анализи, резултати и заключения, е, когато това стане възможно от страна на службите на комисията. Благодаря. Приключваме с това изслушване. Предлагам ви 5 минутна почивка и ще продължим нашата работа. Colleagues. Oh, wow, that's loud. Okay. Uh, Колеги, благодаря. Нашият председател трябва да присъства на друг заседание. В качеството ми на заместник-председател ще бъда председател на този на това заседание. Благодаря ви за а, тишината ще разгледаме какво има да ни каже комисията по преглед на законодателството в областта на химикалите. Ще имаме сесия на въпроси и отговори. Ще дам 10 минути на комисията да представи състоянието на нещата. И след това ще дам думата на господин Петърнели от DG Растеж и след това господин Храскаскас от DG Околна среда. Благодаря, дами и господа. Преди 50 години бе прието първото законодателство в областта на химикалите с цел да има висока защита на човешкото здраве и околната среда, като същевременно се осигури ефективност на а, економиката. Бяха включени всички вещества, включително пестициди, торове, водата, въздуха начина по който действат в атмосферата, включително и в повече. Почвайте Какво постигна Европейския съюз в областта на химикалите? Може ли да направим по-голяма крачка напред отвъд от тези 40 директиви и регламенти? какви са слабостите и силните страни на европейското законодателство. Нашият преглед и оценка включва всички законодателни етапи, включително и тяхното приложение. Разгледахме също така и начина по който държавите членки прилагат правилата и нормите. И е, миналата година също така направихме преглед на част от законодателството и двете изследвания всъщност е, допълни това изследване. Нашият е, преглед всъщност отразява 50 години защита нашите политики и начина по който вземахме решения бяха насърчителни и вдъхновиха и други страни в света, т.е. постигане на общи норми за здравето и околната среда в Европейския съюз е, освен е, по-голяма ефективност, ние постигаме и споделяне на е, опит и на ресурси. Що, що се отнася до вноса в Европейския съюз. Нашето законодателство има за цел да защити потребителите и да осигури равнопоставеност между държавите, членки на Европейския съюз и трети страни. Също, същото въжи и за продажбата онлайн. Все повече и повече е, продукти и стоки се продават онлайн и голяма част от тях идват от трети страни. Целта ни е да подсигуриме, че в тях не се съдържат вредни или опасни вещества и дали, дали се има съответствие с европейските норми. Важно е, е правилата да са ясни и тяхната яснота е, позволи да се прилагат е, правилата адекватно. Все още обаче констат, е, има някои пропуски и слабости при отчитане на рисковете от страна на агенциите и съответните е, органи но тези слабости са по-скоро отделни, а не глобални. Предвид глоб, глобализацията и растящото производство на химикали извън Европейския съюз, промените в технологията, цифровизацията е необходимо условията да бъдат по-ориентирани към устойчивостта за да можем да се справим с предизвикателствата, трябва да заложиме на високите технологии в, промиш... в промишлеността, в отрасъла. Защото в крайна сметка е, нашият пазар е един от най-големите е, пазари в света, като същевременно се осигурява защита на потребителя, който има огромна е, и разполага с голяма информация и може да вземе, да направи информиран избор. Трябва да използваме новите технологии но това трябва, трябва да става на, основа, на основата на добре премислени решения, използване на новите технологии, да има по-добър надзор на пазарите и по-добро приложение на правилата. Сега давам думата на колегата господин Вастукис. Опазването на здравето и на околната среда са важни и посредством това законодателство са постигнати много неща. Намалена е експозицията на гражданите тежки метали, като бензонил и други. Тенденциите обаче, въпреки това, са обезпокоителни. През, през няколко през последните десетилетия а, има проблеми с а, забременяването а, при жените и наблюдават се и намалява на на живота. Химикалите допринасят за засилването на тези негативни въздействия. Трябва да има повече политически мерки. Има регулаторни мерки, които могат да гарантират високото ниво на защита и най-вече за ам, уязвимите групи от обществото. Може да се обединят различните законодателства. Ам, и така да се постигне по-голям ефект. Да речем, може да се направи нещо по въпроса за ендокринните дисраптори. На следващо място управление на рисковете. Тук също е необходимо да се обърне внимание. Има система за рано предупреждение и трябва да се използва, за да се задейства тя при появяващи се рискове. Има химикали, които влияят върху околната среда. Трябва да се събират повече данни за тези опасни химикали и да се предотврати тяхно, тяхното въздействие. Трябва да си има предвид и кръговата економика. За нея също трябва да се следят всички химикали и вещества. Трябва да се оказва подкрепа на а, зелената економика, да се залага повече на новите химически вещества, които са екологосъобразни. Нашето законодателство е, може би, най-ефективното и амбициозно в света. Трябва да се гордеем с него, защото то наистина допринася за опазването на околната среда. Ние искаме обаче да се борим с глобалните е, проблеми. През юни комисията организира конференция, за да обсъди бъдещите, си, бъдещите политики. Много интересна информация беше получена от отделните участници съпътстващи страни. Новият председател на Европейската комисия заяви, че ще съдейства за противодействие на вредните химикали и ендокринните дисраптори. Ще бъдат заложени и допълнителни цели в бъдещата политика на Европейския съюз, свързана с химикалите. Okay, thank you very much. Uh... Благодаря. Трима колеги искат да вземат думата. А, има и други. Моля, имате думата. Благодаря. Благодаря на комисията. Е, рич и изпълнението е много важно, за да се наистина предостави защита от вредните химикали. Европейския съюз предприема мерки в тази насока, което е добре, не се действа само на национално ниво. Ако говорим с представители на химическата индустрия, те казват, че е важно в гнението красо да продължава да въжи рич, да не се позволява да имат собствена система, която да е тромава и недействаща. Ние искаме да има едно единно действащо законодателство в Европейския съюз. Комисията посочи, че не трябва да разглеждаме нещата в абсолютно измерение. Трябва да погледнем цялостното въздействие. Ако едно вещество се използва в дадено производство, не означава, че ем, има опасност за хората и че трябва това вещество да бъде забранено. ще ви дам два примера, и, които приведох на вниманието на комисията. От една страна хром, хрома. Имахме гласуване тук в парламента. Много в парламента искат да е, забранят едно съединение на хрома, въпреки че няма а, опасност за потребителите, по-скоро има опасност в хода на производството, ако не се действа правомерно. Има части обаче, от, които идват от трети страни и съдържат това съединение. И не значи, че те са по-добри и опасността си съществува. Сега за микропластмасите. Където се използват те, трябва да се знае, че има наистина драматични последици. Има альтернативи, а, които а, са опасни за спортистите, тъй като тези, а, тази, тези микропластма се използват в екипировките, в съоръженията и така нататък. Има иновативни технологии, които могат да се използват, да се предвидят и преходни периоди. с други думи, с тези примери искам да кажа на комисията, че трябва малко да се гледат нещата в по-широк аспект, да не се гледа само в абсолютно измерение и да се види какво точно е въздействието на едно или друго вещество. Благодаря, господин председателю. Благодаря на Европейската комисия за изказването. Трябва да усъвременим нашето законодателство, свързано с химикалите. Има химикали, да речем, които са вредни и се съдържат в шишета за бебета. Те трябва да бъдат забранени в детските играчки, да има съответствие вредните вещества трябва да бъдат забранени, трябва да бъдат забранени смесите от тях. Това, кое, на следващо място, в всичките законодателства трябва да бъдат забранени тези вещества. Трябва амбицията да е по-голяма. Партията на животните иска, освен това, да се забранят изпитванията с животни и изпитванията с химикали върху животни. Производителите трябва да предоставят анализи, трябва да поемат своята отговорност, трябва да се действа бързо. Опасните а, вещества ам, блокират и кръговата а, економика. И накрая – трябва да има независими учени, които да съдействат. Няма баланс. Това е мнението на експертите в момента. И това е нещото, по което трябва да се работи. Um, Mange tak for det. Øh, også tak for at få sat det her tema på, øh, på dagsordenen. Det er rigtig vigtigt for благодаря. Благодаря, че въведохте този, тази тема в дневния ред. Много е важно за нас тази, да се въведе този стандарт. Вече го чухме и преди. Необходимо е да се съоръжим с по-добро законодателство в това отношение, както за РИЧ, както и за това, за което говорим днес. И също по отделните вещества, виждаме, че държавите членки действат по някой път доста е, странно, като въвежда собствени стандарти. Разбираме, че това че е необходимо, разбира се, ако е, тези вещества са много вредни или опасни, знаеме, че има някои химически химикали, които е, са необходими да се използват, но трябва бързо да се реагира също, когато има някаква опасност. Необходимо е да, да има едно бързо проследяване за, и бързо установяване на вредността на тези вещества. Не може да действаме след 5 или 10 години. Това трябва да се направи веднага. Така че държавите членки по някой път въвежда собствени, собствени стандарти. Това трябва да се уеднакви на вътрешния пазар. това касае всички потребители. Направено е вече доста, но трябва още да се направи. И оценявам това, което каза комисията за програмата за вътрешния пазар, но смятам, че за химическите вещества за тях трябва да се действа по-бързо. Има проучвания, които, които се появяват и които посочват някои опасни вещества. Благодаря. благодаря, господин председател. Ние разполагаме тук по, по отношение на химикалите най-амбициозната законодателство в света. Това беше казано ние го поддържаме и ние може да сме горди с това. Разбира се, ние имаше някои проблеми, търкания с комисията, предишната комисия, говорихме за ендокрините нарушители и съм много доволна, че това беше казано от председателя на комисия, че нещата се подобряват. Работи се по този въпрос. Искам да припомня сагата с глифозата, например, и засилването на законодателството относно пестицидите и комисията работи по този въпрос. А, но просто искам да бъда говорителя на моя колега господин Очи, който се извинява, че не може, не може да присъства. А, и всъщност това са неговите въпроси. Те са на английски. Някои проучвания посочват, че някои вещества, включително пластмасите, могат да съдържат вещества, които са карциногени и нарушават докрините действия. Кога комисията ще излезе с амбициозно законодателно предложение, за да се справим с този спешен въпрос и, както каза колегата, до 2020 година казаха, че ще се публикува това, може да се потвърди. И второ, държавите членки за, трябва да постигнат с... Има относно правилно играчките, когато трябва дума да се защитават нашите граждани срещу вредните вещества и как комисията се справя с този проблем, с неприложението от страна на държавите членки. Последен въпрос баланс на това е, проучването на, на, на, на качеството се вижда, че няма преминаване към по-малко безопасни химически вещества за, е, и 60% от всичките химически вещества, произведени през 2016 година, които са класирани като опасни за околната среда и 40% за здравето. Това излагане на тези вещества, тази експозиция, се обяснявам хиляди е, починали хора в Европа и какво прави комисията, за да се обърне тази тенденция. По принцип, имам един е, дълъг списък с е, въпроси. Но в този път списъкът е доста кратък. Има още няколко имена, още трима колеги, които желаят да зададат въпроси. И искам да ви уверя, че отговорите ще бъдат дадени. Е, има възможност да чуем след това комисията, след е, трите въпроса, които ще бъдат зададени, да може пък и други колеги да се присъединят. Господин Паулс. Благодаря ви за работата по Рефит. Наистина ам, сте вложили много експертни знания в този документ. Ам, Имаме нужда от допълнителни данни и най-вече по ендокридните дисраптори и вредните химикали. Е, принципът за превенция е заложено, но не се прилага. Има вещества, които вредят на здравето ни ежедневно. Те са са от значение за кръговата економика. Това вече беше казано. Държавите членки пропускат сроковете, които бяха обещани на доставчиците. Има и други проблеми за ефекта на комбинирането, за закрила на уязвимите групи от населението. Не намерих обаче нищо за плановете за действие и какво се случва с устойчивото законодателство, свързано с химикалите. Не се казва нищо за природните ресурси, които са важни за оцеляването. Те са по-важни от общия пазар. Това нещо ме смути. Липсват е, и научни а, резултати. Какви действия се предприемат? а, има искане за постигането на среда без а, токсични вещества и ме интересува да знам кога можем да очакваме някакво развитие по въпроса относно стратегията за нулевото замърсяване. Какво може да ни кажете по този въпрос? Споменахте го. Може би имате някакви планирани мерки. Благодаря ви. Господин Новак. Hvala za besedo. Pogovarjala sem se z ljudmi, ki delajo v kmetijstvu in pravijo, da so zadovoljni, da je bilo na tem področju uporabe fitofarmacevtskih sredstev veliko narejenega, veliko химическата индустрия бяха проведени обучения, въведе се проследяемост. Това все са плюсове, но има и минуси. И най-вече се отнася е до управлението на отпадъците. Няма едино класифициране в тази област. Има различни начини за измерване, които се използват. Понякога килограми, понякога тонове, понякога се измерва в литри и кубични метри. Няма уедна квена система трябва да се предприемат нови мерки за управление и за съхраняване на отпадъците, и, както и за едина класификация. And, uh... Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията. Имам няколко въпроса. Мисля, че колегите бяха много мили. А, аз ще бъда малко по-рязка днес. Много съм разочарована. Заключенията от анализа така дават, създават впечатление, че нещата върват добре. Да, има някакви проблеми, но като цяло разполагаме с добро законодателство. И комисията казва, че законодателството отговаря на целите и защитава потребителите и околната среда, но ни от друга страна ние виждаме, че в Европа има увеличаване на тежката заболеваемост и това се свързва с химикалите. Така че ако всичко върви добре, как така има увеличаване на, заболев... на заболеваемостта дължина на химикалите? Как така се, се защитава здравеопазването? И защо? и защо комисията не взема мерки за борба срещу ендокринните дисруптори в цялото общество, т.е. Да, да бъдат защитени всички, включително и питейната вода. Много добре знаеме, че не всички са защитени и че хора че здравето на хората е в опасност. Федералния институт за оценка на риска в е, Германия излезе с заключение, че поне една трета от химикалите, е, произведени или внесени в Европейския съюз, са всъщност вредни за хората. Само една само е, останалият процент е, е отговаря на нормите. А от друга страна трябва да има задължение всички е, рискове, било то за рак, е, е, плодовитост и така нататък, да бъдат преразгледани. Защо липсва информация за тези вещества и химикали? Ние бихме искали да знаеме кога, комисията ще излезе с нова устойчива стратегия за нетоксично нетоксична околна, околна среда. Хората трябва да бъдат защитени. Е, необходимо е да имаме резултати. Трябва да има още по-голяма защита на европейските граждани и околна среда. Благодаря. Разбирам, във вашият въпрос имаше много е, обяснения и е, подробности. Възможно е да не получите абсолютно е, подробен отговор. Бих искал сега да помоля комисията да отговори на въпросите и след това ще дам дума, думата на другите, които искат да вземат, да я вземат в следващия кръг. И ще, ще е, отдам предпочитания на онези, които не са задавали още въпроси. Господин Патенели, господин Сатарскос, имате с 10 минути, които да си да си разделите, за да отговорите, за да, можем, да могат колегите да зададат допълнителни въпроси. Благодаря. Що се отнася до забележките на господин Лиз? Да, по, точно по този начин функционира РИЧ, включвайки всичките аспекти и за това има две комисии в съответната агенция, тази, която оценява риска и тази, която прави оценка на социалните, економически последици. И решения се взимат на основата на агрегираната информация вземаме предвид заключенията и се опитваме да постигнем най-добрия баланс. Разбира се, най-добрият баланс понякога е нещо субективно. Доброто за едни не е най-доброто за другите но примерно в областта на хроматите. Това, това беше многократно споменато и знаеме, че и при вас няма един мнение по въпроса. Що се отнася до приложението, сложно е, това е предизвикателство, тъй като а, а, има и а, е, има разлики и проблеми между малките и средни предприятия и големите и в държавите членки. Така че нашата цел е правилата да бъдат ясни, прости, да няма препокриване и фирмите да могат по много по-упростен начин да представят данни за изпълнението на правилата. А, е, ние се борим и правим всичко възможно, за да има равнопоставеност е, и да избегнем дъмпинга и осложняване на е, правилата. Знаете, че в момента се подготвя новата комисия по техната програма и съответния състав, така че все още не можем да навлеземе в подробности, но разполагаме с изказването на председателката. В момента се извършва оценъчно проучване, което ще ще включи и е, евентуална подготовка за последователни мерки за още по-добра защита на е, потребителите. Да, ние осигуряваме висока степен на защита, но бихме могли да, да постигнем и повече. Затова извършваме и тази оценка. Скоро ще приключи проучването на този въпрос и ще публикуваме резултати. Що се отнася до статията, до публикацията на Немският институт, да, наистина това е обект на загриженост. Наистина има увеличаване на заболеваемостта. Агенцията прави проверки и на основата на тези проверки се подготвя план за действие. Той ще бъде готов в е, най-скоро време и ще направим оценка на резултатите, представени от агенцията. Колегата ще отговори на другите въпроси. Благодаря, Карло. Що се отнася до тестирането на животни, мисля, че Европейският е, съюз е поел достатъчно ангажименти в тази област все още нямаме альтернативни методи за тестиране, но като цяло а, има много а, голямо намаление на тестовете и а, дир... оценката на директивата, която ще бъде представена в проучване следващият, другият месец, ще ни покаже до къде сме стигнали. Рефит доказа, че може наистина да се постигне повече ефективност. Понякога има нужда от повече време за вземане на окончателно решение, защото трябва да се направи анализ на заключенията, да се направи допълнително економическо проучване, за да имаме наистина е, правомерни решения. За това се извършва и РЕФИТ. Проучванията се правят и изследванията се правят по групи и има, не, нека не забравяме, че има и хиляди вещества. Така че, е, групирайки ги в а, а, пакети или групи, ни позволява да бъдем по-ефективни. Що се отнася а, до а, заместването, има констатираме намаление, броя, но броя на химикалите е все по-голям и все повече от тях биват категоризирани като опасни. И разбира се, съответ, се вземат съответни е, мерки за намаляване на експозицията на тези вещества. По този начин работиме с като цяло с законодателството и намаляване експозирането на опасни вещества. Имаше и въпрос защо не са взети е, достатъчно мерки предвид е, констатираните в РЕФИ проблеми. Е, целта не е обаче да се, да се е, да се създаде ново законодателство. Рефит има за, за цел да извърши проверка. А, а действията ще бъдат а, посочени в, една, в един последващ, от един последващ етап от новата комисия. Все още не можем да говорим прецизно по въпроса, все още не можем да кажем нищо повече, тъй като ще трябва да изчакаме новата комисия да поеме функциите си. А що се отнася до стратегия за нетоксични вещества, това е, е изискване по силата на програмата за изпълнение. Разполагаме с още време, но Тази стратегия трябва да включва четири компонента, както знаете. И може би сте разгледали как, различните анализи, които се правят единствени оценки, се оказва, че има не само четири проблема или четири компонента, а има повече. Така че най, най, най, най-вероятно самата стратегия трябва да бъде много по-обширна. Но разбира се, това ще бъде решение на следващата комисия. Госпожа Фандерлен спомена, че целта ще бъде нула замърсяване, така че най-вероятно тази стратегия ще бъде част, основна част от цялата програма. Колкото до рич и е, веществата, които не отговарят на изискванията, променяме приложенията, включително и тези по рич като увеличаваме проверките четирикратно, т.е. ще има много повече проверки и ще има и допълнителни законодателни е, пояснения относно е, усъвременяването, което трябва да извършат е, фирмите относно е, информацията свързана с защитата на отделните индивиди и околната среда. Благодаря, че се придържахте към времето, което ви беше, с което разполагахте. Но, може би има още въпроси, към които можем да се върнем. И двама души искат да се изкажат. Колеги, може би искате някои неща да бъдат допояснени. Благодаря, господин председателю. Ще разгледам нещата от друга гледна точка. Разбирам, че има нови ам, форми на промишлено сътрудничество между химическата и другите индустрии и се сформират нови индустриални структури, но липсва липсват други неща. Липсват мерки, които наистина да подчертават справянето с предизвикателство, баща на здравеопазването и околната среда. Трябва да има енергийна ефективност, която да бъде включена, нанотехнологиите, ам, използват, да речем, други източници а, на енергия. Трябва по конкретен начин да се комбинират мерките, свързани с земеделското стопанство, химическата индустрия и да се превърне кръговата економика в реалност. Това е нещо, по което може европейско законодателство да даде своя принос и кръговата економика да бъде взете предвид от химическата индустрия. Това ще е нещо, което ще е от полза за нашите граждани в Европейския съюз. Thank you very much. Um, Merci, merci, monsieur président. Благодаря, господин председател. Аз имам цяла поредица въпроси, защото бях в Комисията по пестицидите в предишния мандат. И именно работих по оценката на рисковете, е, които представляват химическите вещества. Нещо, което много ме шокира това лято е, че ЕФСА, нашата агенция за хранителна безопасност, беше направила предложение за оценката на рисковете на пестицидите, които във връзка с пчелите и държеше да вземе под внимание тук хроничната токсичност, по-специално пестицидите, съобразно времето върху ларвите и пчелите. И държавите членки отхвърлиха това именно за да намалят оценката на рисковете, да омалуважат и с сътрудничеството на комисията, защото комисията беше направила едно много по-леко предложение. Искам да чуя вашето становище, защото това касае химическите вещества и тяхната оценка. И ако продължаваме така, след няколко години вече няма да има пчели е, и без това да са на изчезване. По ендокрините смутители, нарушители, е, Санте Публик Франс, което зависи от е, Министерството на здравеопазването, направи една оценка съобразно популярно населението. И има 6 много силни вещества, които нарушават ендокрините дейности. Но виждате, че нашата, нашето законодателство не е подходящо, защото знаем, че тези нарушители се отразяват върху е, здравето ни всички са заинтересовани, защото не е само в храните, навсякъде има такива вещества. Тоест не сме достатъчно строги да забраним тези вещества. Сега има и още едно главоболие. Бих искал да се подобри законодателство. Това са предмети за широка потреба. Когато се говори за, примерно, е, е, памперсите за децата, знаете, че не може да задължим един, е, един производител какво да сложи вътре. И ние знаем, че там има такива остатъци от пестициди в памперсите, има ендокрини нарушители. Така че трябва задължително да го наложим, било то за хигиените препарати и, памперсите и така нататък. Това трябва да бъде написано на етикетите. Тук се излагаме. За нано, нано мини... веществата и навсякъде има. В храните, в вакцините, в лекарствата. Навсякъде има. Ми нищо не знаем за тези микровещества. Комисията наистина трябва да работи върху тези нановещества, елементи. Като се каже подобрихме РИЧ, припомнете си какво беше, когато говорихме за пестицидите. РИЧ дава регистрацията, производителя пуска в околната среда тези вещества, независимо, че досиетата не бяха пълни. И тук, разбира се, трябва нещата да се променят, не се регистрира, не се разрешават химически вещества, ако всички досиета не са пълни. Има огромни пропуски в системата, защото сте лексисти, защото много леко гледате на, на нещата и не сте достатъчно сурови с промишлените производители в и комисията, и в парламента не сме достатъчно твърди. Всичко това, което излиза в, излиза в околната среда, ни е лека по лека измираме от епидемии и от а, а, рак. Благодаря, господин председател. Благодаря на бюрото на комисията, че записа тази тема в дневния ред. Благодаря също от тези, които се изказаха от, от страна на комисията. Една, може би, провокираща забележка. Вие казах, споменахте вашите притеснения относно въздържаността на производителите. Изложихте вашите страхове относно инициативите на някои държави членки. И когато говорите за заинтересовани лица, говорите за правителства, промишлеността и някои други участници от трети страни. Има трябва да се работи с правителствата, с но тези, които могат да действат, това са потребители. Както го припомни колегата Питер Лизе, законодателството може да се състои от една формулировка от две елементи забрана и разрешително. Но тя също може да съдържа информация от страна за заинтересованите лица, които са потребителите и Асоциациите на потребители пледират за една система за етикетиране по модела на Nutri-Score, те, която се използва и позволява да се предостави информации, решения за публиката относно продуктите, които използват гражданите. Въпросът ми е дали асоциациите на европейските потребители са достатъчно активни, участват в тази, това законодателно движение или пък вие предвиждате да се въведе истинска система на информация за потребителите чрез необходимото етикетиране върху продуктите, които се използват. Um, okay. have, uh, Имам още трима колеги, които искат да зададат въпроси. Моля ви въпросите да са кратки, така че да могат колегите от комисията да отговорят. Благодаря, ще съм съвсем кратка. Първо попитах за бързите процедури, когато се открият вредни вещества. Може ли да ни препоръчате такива бързи процедури при откриването на отделни опасни вещества. Това може да е от полза, защото е трудно да се променя ем, за, закон, цялото законодателство. На следващо място. Ще спрете ли датското правителство ем, да ем, възпрепятства вливането на определени вещества в хранително-вкусовата промишленост. На съвсем накратко трябва да настоя и да спомена стратегията, която е включена в <clears throat> рамковата програма за изпълнение – не виждам как протакането ще ни изведе напред. Това е лошо и за хората, и за биоразнообразието. Имаше е, дълга дискусия за РИЧ и това не е точно нашата тема днес. Това, което исках аз, е да се предприемат действия а не да гледаме какво ще направи другата комисия. Вие 4 години сте контролирали какво се случва и с а, хормоналните дисраптори, с други вредни вещества и вие нямате предложение за мерките, които предлага комисията. Искам да се изразя без да съм груба, но нека комисията най-накрая да си свърши работата. Моля ви, нека да спазим добрия тон. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на комисията за отговорите, но те не са съвсем конкретни. Относно хром 6 и хромовите съединения, тук мненията са много разнопосочни, дори в Европейския парламент и в това се корени проблема. Индустрията смята, че законодателството е излишно, лобистите също са против, политиците са разделени, едните се придържат към лобистите, другите не. И за това е важно е да се чуе мнението на независимите експерти. Не трябва да се слушат хората, които ам, взимате една или друга позиция от политическа гледна точка или от гледна точка на своите интереси. Докладът на Комисията по пестицидите също трябва да се е, вземе предвид, а именно, че са необходими значителни промени. Какво се прави по този въпрос? Благодаря ви. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Благодаря на комисията за отговорите трябва да се съглася с колегите, които казват, че някои от отговорите не бяха достатъчно ясни. Ситуацията е много сериозна тук. Искам да повторя не само това, което беше споменато от колегите ми. Трябва да видим каква е дългосрочната стратегия на Европейския съюз за нетоксична среда. Не е сериозно това, което се а, случва. Не е сериозно отношението към гражданите. Трябва се, на сериозно да вземем предвид защитата на околната среда и на здравето на гражданите. Имам, а, ситуацията е много сериозна, защото се отнася до ендокрин, ендокринните дисраптори. Имаме проучвания, които показват, че се стига до сериозни заболявания и проблеми а, с плодо витостта в много държави членки. Има ситуации, в които са извършени проучвания с бременни жени по време на бременността, са били изследваните и се установяват високо ниво на ендокринни дисраптори и след като родят бебетата имат проблеми. Вижда се връзката между ендокринните дисраптори и фертилността. Хората искат а, да видят реални действия, да видят дали ние сме способни да ам, опазим здравето на бебетата или не. Има нужда от а, опазване на а, питейната вода трябва а, да се премахнат пластмасите от нашето ежедневие. Моля ви, кажете какво правите, когато говорим за еднокринните дисраптори. Давам думата на комисията, за да отговори. Чухте какви са притесненията на членовете на нашата комисия. Разбира се, гражданите трябва да имат доверие в продуктите, които купуват, да са сигурни във водата, която пият, за това, че няма химичес, вредни химически вещества в средата, в която живеят. Знам, че е трудно да вземете предвид всички въпроси, тъй като те бяха много. Не, а, да не чакаме другата комисия а, да започне работа, а, за да се случи нещо. Не, искаме да останем впечатлението, че нещо се случва. Благодаря ви. Преди да започна, ще кажа, че не, че не искам да съм ясен, но ние не можем да предугадим каква ще е програмата на следващата комисия. В момента имаме само кандидат-председател на комисията <clears throat> е, Разбира се, опазването здравето на гражданите на околната среда е приоритет. Е, имаме и ам, глава от, в законодателството за ам, която се отнася до опазване здравето на обществото. Това не е работна програма, обаче това са само думи. Комисията, за да направи нещо, трябва да се сформира комисията. От 1 ноември новата комисия ще почне работа и след това трябва да се ангажираме с някакви действия. Преди това не можем да кажем какво ще прави комисията, като не знаем а, каква е работната програма все още. И това ще повлияе на някои от въпросите госпожа Дали за промишлеността. И много неща трябва да се направят по кръговата економика. Това, което сме свършили през последните 5 години е много. Преди 5 години имаше хора, които дори не знаеха какво е кръгова економика. Вече говорим за познати неща за пластмасите. Има инициатива, има стратегия, има законодателство, което се отнася до пластмасовите бутилки и нейлоновите турбички за еднократна употреба. И тези отпадъци могат да се превърнат в вторични суровини. Много работа е свършена, но не всичко може да се свърши за 5 години. Това е приоритет, който е залегнал в насоките на кандидат-председателя на Европейската комисия. И това е от значение за кръговата економика. Относно въпросът, въпрос отнасящ се до опаковачната хартия в хлебарниците в Дания. Не знам дали Дания разполага с дерогация или не. Има много други случаи като този. В комисията има много добре установена процедура, но не съм наясно с този точно случай. Сега минавам към въпроса, който ми беше зададен на френски относно етиктирането. Комисията отдавна работи по въпроса за етиктирането на хранителните продукти. Ние имаме е, правила, които са изискват много подробно описание, много повече отколкото в останалата част от света, но като че ли липсва и е яснота. Нашите колеги от различните генерални дирекции са направили проучвания по въпроса и в момента разглеждаме разни варианти. Още веднъж следващата комисия ще разгледа заключенията и ще реши дали да излезе с законодателно предложение и ако да, в каква посока така че трудно ми е да кажа какво ще стане, но вече базисните проучвания са извършени, така че смятам, че следващата комисия ще разполага с необходимата информация, за да бъде е, много по-ефективна и да работи бързо. Сега, колеги. So on... Uh, Съвсем накратко ще отговоря по въпросите, свързани с отпадъците. Мога да кажа, че новите новото законодателство за класифицирането на отпадъците. влезе в сила миналата година, трябва да бъде транспонирано от държавите членки и тогава ще има по-голяма яснота по въпроса. Трябва първо да се приведе в изпълнение това законодателство. То е ново и все още не е не е транспонирано от държавите членки. Все още има време за това. Относно за това, че комисията а, се ослушва, това не е така. А, може би има въпроси, които трябва да отправим към колегите от а, отдела за здравоопазването, Има много проблеми които съществуват и за околната среда, и за населението, и ситуацията наистина е много сериозна. И на последно място, два въпроса. Единият от госпожа Риваси за природните ресурси. Има промяна на изискванията по риче за регистрирането на наноформите и химикалите. Това законодателство е ново, вече е в сила и изяснява ем, точно как, как, как трябва да се извършва регистрацията по законодателството Че Дава се много повече информация, какви са наноматериалите, откъде идват и така нататък. Това е, изисква и анализ на техните м, свойства и така нататък. Това ще ни позволи да действаме и по управлението на риска. Кандидат председателят на комисията спомена също в свое изказване, свързано с стратегията за вредните вещества. Има действия, които текат. Ще бъде извършена проверка на пригодността на всичките приложими законодателства, да се види дали има последователност, дали има логика, дали е необходима правна намеса може да се стигне и до изменение на законодателството, но трябва да изчакаме резултатите. Междувременно ние започваме с нова платформа по еднокридните дисраптори и информацията ще е налична там. Ние искаме да създадем едно място за контакт, на което всички да се информират, да се събере целият научен опит. Ще има и форум, който ще бъде създаден през следващите месеци. Той също се отнася до ендокранните дисраптори и, както казах, ще се е, проведе проверка на пригодността, която ще доведе в крайна сметка до правни промени. Благодаря ви. Разбирам, че е, има ограничения за вас. Отбелязахме си това, което казахте отбелязваме си приоритетите и обещанията, които направи госпожа фон дер Лайен. Ние имаме все още наши безпокойства. Много често става така, че между отделните мандати отиващата си комисия смята, че не може да действа през последната година от мандата си и протака до следващия мандат. И така се получава период, в който не се предприема действие, докато не започне другия законодателен период. Така има разминаване между работните програми на комисията и на парламента. Трябва да има начин да се вземат предвид инициативите, които ние предлагаме и нека те да не се губят някъде между двата мандата на комисиите, на Европейската комисия. Много ви благодарим, че ни отделихте от вашето време. Благодарим ви за това, че отговорих на нашите въпроси. Thank you, colleagues. Благодаря, колеги. А сега минаваме към следващата точка дневния ред. Обмен на мнение с представители на Сметната палата относно специалният доклад, свързан с трансграничните здравни услуги. Ще, с нас ще бъде председателят на първи състав, господин Питър Уелш колегите ще имат възможност да вземат думата. Господин Уелш, разполагате с 10 минути да представите доклад. Благодаря. За голяма чест е за мен бих искал първо да благодаря на, на моят екип и да благодаря на комисията, защото ком, комисията ни казва много конструктивно сътрудничество в целият а, процес. А, и наистина нашето сътрудничество е отлично и а, Искам само да с това припомням ролята на Европейската сметна палата и нейните функции за проверка на резултатите постигнати от европейските институции. Аз съм председател на състава, който работи по устойчивото използване на природни ресурси е, е, също така разгледахме въпроса свързан с устойчивостта на хранителните продукти, химикалите е, и пести, пестицидите. И ще, вие ще продължите работата следобед с комисар Вела по тези въпроси. Така че този доклад е, е, посветен на амбициозните цели на комисията и на целите залегнали в европейското законодателство. Трудно може да се постигнат тези цели. Разгледахме директивата свързана с с трансграничните медици, медицински услуги, с обмена на данни, както и различните действия на Европейския съюз, свързан с редките болести и случилото се през последните 10 години в тези области. Е, наистина този, този график е много труден за разчитане, но това просто искам, това просто искам да ви покажа е, сложността на целите, които сме си поставили т.е. начина по който един пациент може да, да получи услуги пред, предвид сложността на отделните законодателства и правилата на директивата, страните, които имат развита система за социално осигуряване, също така имат е, две страни, които не са предоставили е, необходимите данни. Виждате сложността на целият е, процес. В областта на двустранното двустранната мобилност на пациентите Процедурите са сложни, но също така използването на информационните технологии не винаги е лесно. Целта беше да видим е, дали има достатъчно улеснения за обмен на информация между държавите членки, дали има достатъчно условия за правилното функциониране на европейските референтни мрежи, както и дали има съответната рамка. Малко а, първата точка е по-лесна за обясняване, втората и третата са малко по-сложни. Е, информация, свързана с е, наркология на пациентите относно трансграничните медицински услуги. Когато, откакто директивата е влезла в е, сила, е, оплакванията или проблемите са предимно относно недостига на информация за пациентите. През февруари Европейския парламент е, проведе едно изслушване на тази тема. Е, сложността на рамката не улеснява нещата за пациентите. Експертите смятат, че националните контактни точки или гишета биха могли да дават допълнителна информация, особено що се отнася до, до редките болести. Нашите препоръки са, че комисията трябва да предприеме допълнителни действия за подпомагане работата на националните контактни гишета през 2018 година бе прият един пакет от мерки, който е много ефективен и би могъл да спомогне за развитието на националните контактни гишета, защото те да бъдат по-достъпни и за, гражданите. И също така смятаме, че европейските референтни мрежи трябва да се включат и да работят заедно с националните контактни гишета за, а, и да получават от тях повече информация и улесняване. По втория въпрос, обмен на данни в областта на здравеопазването, наистина комисията е е направила много, защото става дума за много сложен въпрос и проблем. И се изисква едно много сложно управление на нещата. Комисията не е постигнала това, което смятала, че е постигнала, защото потоците данни всъщност работят само по посока от Финландия към Естония. И като цяло структурата все още не е заработила, зафункционирала. Много държави членки са готови да получават данни но много от тях не са достатъчно, не разполагат с достатъчната инфраструктура и съоръжения, за да изпращат данни, така че е, успеха не е гарантиран. комисията вероятно е била малко оптимистично настроена в момента, в който е обмисляла и формирала този проект. Така че трябва, за да, за да, им, за да има по-добър обмен на а, трансграничен обмен на, на данните, комисията трябва да направи оценка на резултатите и на начина на функциониране на а, цялата структура и да направи съответните заключения. има, може би са необходими и двустранни споразумения между отделни държави членки предвид е, големите потоци, които биха могли да бъдат е, осъществени между държавите членки. Колкото до редките болести. Бихме искали, разбира се, да се постигне много значителен напредък в тази област. Комисията започна да, да работи по въпроса през 2008 година. Има на, на националните референтни мрежи работят от 2014 година по въпроса. Комисията трябва още повече да обедини тези мрежи, за да може да има по-разширено партньорство. Не знаеме какво ще бъде бъдещето на тези мрежи, какво ще бъде рамката за, каква ще бъде рамката за финансиране. Тя не е много ясна. Така че ние смятаме, че комисията трябва да направи оценка на осъществяването на стратегията, да види кои компоненти трябва да претърпват промени или дали цялата стратегия трябва да се усъвремени или приспособи. Ако ем, не, ем, мрежите ще продължат да функционират, то тяхното е, механизма за тяхното функциониране трябва да бъде е, упростен. Много още има да се направи в областта на оценка и анализ на е, случващото се, за да може да бъдат извлечени полки за следващи дейности. като в документа, който парламента е приел през февруари, се казва, че е, оценката трябва да също така да се основава на качествените промени за е, пациентите. Е, и наистина мисля, че това трябва да бъде в основата, за да има наистина един позитив активен принос към целия процес. Благодаря. Ähm, Благодаря, господин председател. Благодаря също и за изложението, което направихте. В доклада на комисията прочетохме, че областта на здравните услуги, трансгранични здравни услуги още не е съвсем решен. Това беше потвърдено и от Сметната палата. Знаем, че бяха взети мерки от Европейската комисия, но целите не са постигнати. Трябва по-добро управление, трябва да се подобри <clears throat> управлението и обработката на досиета на пациентите. Освен това, вие казахте, че става дума за използването на устойчиви ресурси, но трябва да се направи повече. Гражданите, за съжаление, все още не разполагат с е, достатъчно информация, що се отнася до техните права. И това е причината, поради която не може да се използва достатъчно възможността да се ползват трансгранични здравни услуги. Но вашето изложение е, доказа, че малко граждани отиват в е, съседни и други държави членки, за да се лекуват. Така че е по-добре да се информират е, гражданите в това отношение и контактните точки в съответните страни играят добра роля. Освен това и цифровизацията твърде малко се използва като област на информация, така че мога да ви благодаря за вашето е, изложение и за вашите препоръки. Мисля, че наистина трябва да се иска от следващата Европейска комисия още по повече амбиция. Но благодаря на представителя на Сметната палата. Благодаря. Добро ден. Благодаря ви за това представяне. Имам три въпроса. Първо, считам, че трябва да установиме специални центрове за а, редките болести в Европейския съюз и тези центрове трябва да бъдат интегрирани в европейските мрежи. Е, какви са точно пречките за функционирането на тези центрове според вас? Второ, съжалявам, че също че има, че има две системи на трансгранични медицински услуги. Как можем да подобриме достъпа до информация. Вие сами казахте, че има още много какво да се желае в областта на информацията относно достъпа до е, услуги, лечение, медикаменти и така нататък, и по-специално в областта на редките болести. Трябва да имаме еднакво качество на услуги за всички. И трето, някои държави членки очакват помощ от страна на комисията относно правилата за е, референтните е, мрежи. Трябва, може би, да има уеднаквяване на правилата. Е, смятате ли, че комисията трябва да направи повече, за да помогне на държавите членки? Благодаря ви предварително за отговорите. Благодаря. Госпожа Коля. Благодаря за вашето изложение. Що се отнася до трансграничните здравни грижи, вие показвате, че сте доста амбициозни, но за съжаление резултати закъсняват. Има и проблем на приложението държавите членки, но въпросът беше зададен. Как конкретно да ги придружаваме, да им помагаме. Знаем, че споделянето на информация почива на волята на държавите членки, но не всички държави членки са в мрежи, не всички имат такива здравни грижи по онлайн. Има големи разлики между държавите членки. Що се отнася до гражданите, необходимо е те да ползват информация, като тази относно цените на лечението, на лекарствата, реимбурсирането. Това е много важно за гражданите, особено които са засегнати от някаква редка болест и които не могат да бъдат лекувани, например в собствените им държави членки. За да се улесни прозрачността и да се гарантира нормално вземане на решение, какво мислите за създаване на компютърна система, защитена, която да е, е за е, обмен на информация относно цената на лекарствата между държавите членки, за да се улесни е, вземането на решение. Смятате ли, че настоящите директиви и документи позволяват това и способстват ли те за това? Това идея, подкрепена ли е тази идея от държавите членки от комисията? Благодаря. И сега госпожа Трилман. Благодаря. Благодаря ви за точното описание и благодаря ви за вашето представяне по тази важна тема. Европейско, на европейско ниво е важно да се предприемат мерки за подпомагане на пациентите. В Франция има проблем с раковите заболявания сред децата. Искам да чуя повече от вас по този въпрос, че понякога има неохота или колебание при предприемането на някакви действия. Госпожа Шпорак, благодаря. Благодарим на Сметната палата за ценния доклад. Искам да спомена един факт. През 2018 3,9% от европейските граждани пребивават в друга страна, различна от тяхната родина и 0,05% са се възползвали от системата, която действа от 2011 година. Та, това съотношение показва, че системата по-скоро обезкуражава гражданите да използват нейните ползи. Този е, фактор е важен при анализирането на доклада. Благодаря, госпожа Ревас. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази презентация. Аз имах един въпрос, когато представихте вашия слайд, имаше съответните потоци от страна към друга и бих искала да имам някакво обяснение за тези потоци. Например, хората, които са в Швеция или в Норвегия, защо отиват в Испания? Дали това е заради цената? Това е много важно като информация. Или просто защото има по-добри болници, или си прекарват пенсията в е, Испания, но нямаше нищо за Франция. Дали Франция не е представила своите данни или... Да, е, за това бих искал да получа обяснение. Трансграничните е, услуги, например, лаймската болест. Много французи отидоха в Германия, защото не е същата не е същото диагностициране. Те имат нужда от различна диагноза, по отношение е, спрямо това, което са, е направено във Франция. Историята с Лего Тирокс. Там също има трансгранични потоци, защото знаете, че е, хората отиват да купуват в Белгия, в Германия или в Испания някои лекарства. Искам също да кажа и за липсата на лекарства. Знаете, във Франция има 600 лекарства, които са в недостиг защо? Защото има е, някои е, групи, които предпочитат да ги продават лекарствата в чужбина, защото там се продават по-скъпо или пък лабораториите не насмогват. И всичко, което е, не е патентовано, не искат да го произвеждат, защото не е доходоносно. Е, имали ли сте, занимали ли сте се с този проблем, с недостига на лекарства, защото това е касае всички държави членки. Има предложения, например, това нещо може да направи а, Сметната палата, както в Штатите, създава се едно обществено заведение, което произвежда най-спешните, най-необходимите лекарства, защото 80% от а, някои лекарства се произвеждат в Азия и няма никаква сигурност, здравна такава хигиенна сигурност. Ако нямаме е, най-важните лекарства в европейските страни, може би ще трябва да се произвеждат както правят щатите, защото стратегията на частните е, е производители не е същата като стратегията на обществените. Да. Марам Копченска. Госпожа Копченска, извинете. Да, ето ви имате думата. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Przede wszystkim dziękuję за. Благодаря. Благодаря. Най-вече искам да ви благодаря за вашата за работата, която е извършена от Сметната палата във връзка с трансграничните лечение. Тези, разбира се, целите там са много амбициозни, но не винаги се прилагат и изпълняват като хората. Видях е, документите на Европейската комисия, които говорят по този въпрос и смятам лично, че Европейския съюз трябва да залага повече на тази трансгранична форма на здравни услуги. Аз си давам, разбира се, сметка, че тези услуги е, не са толкова съществени, ако се сравни с лечението в е, собствената, ако някой се лекува в собствената си държава. Но трябва да се хармонизират тези грижи, да се осигури необходимото качество. Разбирам също и тези технологии и комуникация по интернет, което може да помогне за по-правилното и нормалното използване на тези услуги. Мисля, че стратегиите в сферата на общественото здраве се отразяват върху здравото състояние на пациентите. Информацията е изключително важна в това отношение, защото технологията по интернет, това не е само информация, не е само решение за настоящото, но най-вече за бъдещето, защото все още не виждаме каква е печалбата от всичко това. Трансграничните здравни услуги трябва да бъдат свързани с висококачествени технологии, като предписанието онлайн, различните регистри за пациентите, защото те, това може да помогне да спаси живот на хора, които отиват в други държави членки и които трябва да бъдат спешно ликувани. В този случай лекарите разполагат с ця пълната история на, на болестта на своите пациенти, за да могат да им помогнат. Това, което е важно, са редките болести също, но Интереса за пациентите, които са засегнати от тази болест и интереса към това е много важен. Трябва също да знаем какви са тези референтни мрежи, как те ще бъдат въведени в националните системи. Мисля, че ще е трудно от политическа гледна точка. And forgiveness, Miriam, I didn't, I did see... Извинявам се, че не ви видях в началото. Аз си помислих, че ме пренебрегвате. Благодаря. Благодаря за тази презентация. Вие казахте, че трябва да има по-добър стандарт на живот за нашите пациенти и че трябва да има действия, които да се предприемат в тази връзка. Необходимо е да имаме предвид, че има пациенти, които не могат да се възползват от всички възможности на една такава директива. Имаме само малък брой пациенти, които наистина а, знаят какви са правата им, когато е необходимо да търсят болнична помощ извън тяхната родина трябва да се предприемат действия на европейско ниво. Дали е, знаете някакви добри практики, които са довели до по-добро обслужване и е, в. и по-добро оказване на помощ на пациенти. относно болничните досиета на пациентите. Как е, се подхожа по този въпрос? Малта е страна, която е в периферията на Европейския съюз. Искам да знам по какъв начин потоците от пациенти се разпределят между отделните държави членки, какво се случва с пациенти, които идват от периферна държава членка. Това е въпрос, който беше зададен от други колеги и когато става дума за редки заболявания. Има милиони граждани в Европейския съюз, които страдат от такива редки заболявания и трябва да им се предоставят най-добрите условия е, за лечение. Вие споменахте финансов механизъм, който трябва да е по-прост и по-прозрачен като решение. Искаме допълнителна информация по тази инициатива или по това предложение, какво може да помогне на а, точно тези пациенти. Благодаря. Господин Уелш, моля да отговорите на въпросите на колегите ни. Йоанна Лико също е тук. Тя е ръководител на отдел в ГД Санте. Извинете, още един колега иска да вземе думата и след това ще дам думата на господин Лъж. Госпожи Хан Декамп. Не? Добре. Е, госпожа Ханде Кампел е, ще заеме предателското място, защото аз след малко ще тръгна. Много се радвам да отговоря. Ако комисията. Е, някои въпроси бяха зададени към комисията. Ако комисията първо иска да отговори, след това аз няма проблем. Добре. Ще а, отговоря на интересните въпроси, които бяха зададени. Стана дума за това, че а, има интерес към истинските потоци от пациенти. Искаме да се работи повече по този въпрос. Моят екип и аз лично прекарахме известно време с това да видим на къде се насочват тези потоци от пациенти. И се опитвахме да спекулираме по някакъв начин какво ги води там. Не значи, че Франция има най-добрата здравно здравноосигурителна система в света и защо точно хората се насочват там, дали искат по-високо качествено здравеопазване, там има по-големи, по-високи стандарти, дали става дума за индивидуални заболявания, но дали това е единствената причина. Франция е една от държавите членки, която не различава между двата механизма, между две трети от леченията в държавите членки. Две трети пациентите от други държави, е, идват от други държави членки, които също не правят разграничаване между двете системи, директивата и признаването. Държавата членка, в която сме родени, е тази, в която по-скоро бихме отишли, за да се лекуваме. Има много трансгранични обаче лечения, в, в които а, действа двойния механизъм и, и има да речем хора от Естония, които работят в Финландия, които получават рецептите си в Финландия и след това ги представят в Естония. Може би това ще може би е, е добре да се събира повече информация и да има повече прозрачност в тази връзка. Но ние работим с данните, които ни се предоставят от комисията и когато те ги получат. Госпожа Мец каза нещо много важно по отношение на сложността на системата, пред която се изправят пациентите. Има повече от един механизъм за възстановяването на средствата. Много търпение е необходимо, за да може да се разбере същността на тези механизми. В средносрочен план искам да се извърши оценка и да се предложи упростяване на рамката. Имаше и друго свързано с пенсионирането. Е, виждаме, че има потоци от студените държави членки към топлите държави членки. Що се отнася до прилагането на информационната система, нейното внедряване. Този проект е по-сложен от останалите IT проекти и за това трябва да се види какво точно може да се очаквана практика. Смятам, че е важно да се вземе предвид въвеждането на електронния обмен на данни в областта на здравопасването между държавите членки. Не трябва всичко да се свежа до собствените граници, защото за трансгранично здравопазване това ще представлява пречка. Една държава членка трябва да бъде свързана с друга държава членка. Не значи, че а, всяка болница трябва да а, бъде свързана с болница в друга държава членка. Е, проектът като цяло е много труден, ако ще бъде приведен в е, изпълнение. Чудя се дали този централизиран подход а, е толкова модерен сега, преди 10 години, да. Не смятам, че след 5 години това ще е начин по който ще решим проблема. Ограниченият достъп изисква повече ресурси, отнема повече време. Трябва да се търси друго решение на проблемите. Мисля, че отговорих на всички въпроси, на които мога да отговоря. Мога да се върне на някои специфични въпроси, разбира се. След е, ще взема думата отново след комисията, след като чуем какво има да каже тя, защото тя е по-навътре в нещата, отколкото аз. Благодаря ви. Даваме думата на ръководителя на отдела от ГД Санте. Благодаря ви. Благодаря на Сметната палата за доклада. Той ще е много важен. Не трябва да забравяме, че здравето е национална компетентност. Това се очертава, когато говорим и за обмяната на здравните досиета и за развитието на националните инфраструктури и за въздействието на национално ниво. Този обмен е много важен, но е важен и за европейските референтни мрежи и как те са интегрирани в националните системи. Благодарим на, съдеб... на Сметната палата. техните заключения ще доведат за по-нататъчно изпълнение на директивата. Относно директивата, трябва да припомним, че има две а, правни рамки а, регламент 83 и директивата. Системата е сложна и ни а, трябва, съгласно директивата, да снабдяваме местните центрове за контакт със съответната информация. Оказва се и а, подкрепа при лечение в а, чужбина и от друга страна да се управляват потоците от пациенти, които отиват в друга държава членка. Да се лекуват. Регламента и директивата съдържа в себе си ползи. Виждаме, че 2 милиона пациенти са се облагодетелствали от а, тези правни актове и а, са възстановени средствата за тяхното лечение. Това са нормални развития и ние се опитваме да а, засилим подкрепата за националните места за контакт, имаме инструментариум, опитваме се да предоставяме и писмен превод, където е необходимо. Това става и посредством референтните мрежи. Относно инфраструктурата трябва да кажа, че говорим за нов проект, свързан с размяната на данни между органите. Всичко става доброволно. 22 държави членки ще започнат размяната от 2020 година. Това ще става поетапно. Останалите държави членки се надяваме, е, че след е, това ще се е, присъединят и има и финансова подкрепа, която се предвижда по инструмента за свързването на Европа и на национално, на национално ниво, там където са местата за контакт, се предвижда подкрепа и от а, националните органи. А, Нивото на развитието зависи от развитието на инфраструктурата на национално ниво. Някои държави членки е, са транспонирали законодателство, е, някои не. Става дума за електронните медицински досиета. Ние наблюдаваме нещата, е, анализираме ги на всяко три месече. 2700 рецепти са изписани от Финландия и са изписани в Финландия и са използвани в Естония, Чехия и Харватия. Между тях има размяна на данни по електронните медицински здравни картони или досиета. Имаме зелена светлина от мрежата за извършване на обмяна на данни. Сега сме в така наречената производствена фаза, така както ние го наричаме на нашия жаргон. Ясно е, че ситуацията с оперативната съвместимост е различна. Държавите членки имат нужда от помощ при размяната на информация по електронните здравни досиета. Има специфики, има условия, които трябва да гарантират обмяната на данни. такава обмяна, която да е сигурна. Очакваме след изпълнението а, на условията да се увеличи размяна, обмяната на данни между държавите членки, не между всички, но поне между тези, които си граничат. По този начин а, се стига до спестявания, като се избягват дублиране на действия от различно естество. Относно Европейската референтна мрежа, това е един много сложен проект, който в момента обхваща около над 300 болници и над 300 секции. Ние си сътрудничим с партньори, които са най-вече болници. Те действат като референтни точки за пациенти, които страдат от редки заболявания, така че да има по-широк обхват на местно ниво от референтните мрежи. Този процес продължава. Освен това, следващите седмици ще обявим обществена поръчка за държавите членки. Ние искаме да подкрепим референтните мрежи с специфичен инструментариум, за да могат да помагат на пациентите. 740 панела сме имали за обсъждане на тези случаи около 2000 лекари са свързани в системата, обменят информация. Ние искаме системата да бъде по-добър пригодена към техните потребности. Имаме координатори, имаме и борт, в който участват държавите членки. През юни този борт на държавите членки е приел становище за интегрирането. Относно референтните мрежи, ние ги подкрепим по отношение на мониторинга. А, той се осъществява постоянно, но а, изисква време, за да видим а, точно как референтните мрежи постигат своите цели, постигат заложените резултати. Извършваме и научно-изследователска и развойна дейност а, референтните мрежи дават своя принос за ликуването на редки заболявания а, в Европа. Вашата роля също е много важна при оказване на подкрепа на национално ниво. Относно финансирането, Европейският социален фонд Плюс предвижда разпоредба за предоставяне на средства за административна помощ, около 1 милион евро за 5 години, около 200 хиляди на година. Това не е толкова много. Държавите членки, които подкрепят координати на национално ниво, също дават своя принос във Франция, Белгия, Германия. Има държави член, които системно оказват подкрепа и такива усилия са добре дошли и от координаторите, и от пациентите, разбира се, и техните организации. Евро а, МФР предвижда а, продължаване на подкрепата за изграждането на инфраструктурата. Това е в рамките на Дигитална Европа. На европейско ниво ще бъдат създадени а, IT системи. Трябва обаче да се създадат и места а, или а, за контакта за болниците. Това е нов проект, в който участват комисията, координаторите и вие, разбира се, когато всички работят заедно, това е от полза за пациентите. Искаме да продължим по, в тази посока. Развитията са много окоръжаващи, но има и много предизвикателства, разбира се. Имаме нужда от участието на всички а не само на комисията. Сметната палата ни оказва подкрепа, която е много полезна. Очакваме и вие да ни подкрепите. Благодаря ви. Благодаря. Сега има ли други членове на комисията, които искат да зададат въпрос? Или може би някой въпрос, на който не е даден отговор. Благодаря. Благодаря за презентацията и за всички усилия за увеличаване на мобилността на пациентите в рамките на Европейския съюз. Мисля, че трансграничните медицински услуги, т.е. възможността за пациентите да могат да се радват на възобновяване на средствата за медицински услуги е наистина едно от огромните постижения в тази област. Но има и някои пречки за пациентите, които се нуждаят от лечение в друга държава членка системата за възстановяване на средствата. Системите са доста различни в различните държави членки. И те са тясно свързани с структурата и бюджета на съответните държави членки. Примерно за Румъния, моята страна, миналата година бюджета беше много малък за възстановяване на средствата и, в, и знам, че в други държави членки имат подобни проблеми. Но има и други проблеми, свързани с бюрокрацията. И много от пациентите просто се отказват да поискат въз, въз, възстановяване на средствата, особено когато сумите не са много значителни предвид административните пречки. Така че трябва да се, да се прави, да се направи един анализ, да се види а, дали винаги има нужда от предварително разрешение и кога не и така нататък. За бъдеще предизвикателството ще бъде съвместим, е, оперативната съвместимост и свързаност между различните системи, защото в крайна сметка по, по, по, по този начин ще осигуриме по-добри, по-качествени услуги за пациентите, които се нуждаят от лечение или потърсят медицински услуги в повече от една държава членка. Благодаря. Не виждам други желаящи да зададат въпрос. На този въпрос имаше вече частичен отговор. Някой може би иска да отговори на въпроса. Що се отнася до подкрепата за държавите членки за възстановяване на средствата, имаме двустранен диалог в рамките на комисията. Също така разпространяват се най-добрите практики и включително имаме и обучение. И още нещо свързано с предишните, предишното изказване, свързано с така наречените лекарства сираци. Ще има отделна директива за тях. И още госпожа Смет. Още два кратки въпроса дали европе... за европейските референтни мрежи. Това не може ли да бъде препоръка? Просто тези мрежи да бъдат официално включени в цялата система за социално осигуряване на държавите членки. По този начин ще има устойчивост. Ако направите един анализ на за и против предварителните разрешителни, защото разбира се има и аргументи за. Е, всъщност има ли достатъчно е, изследване на това? И... Може ли да, така да се си да задълбочите този проблем? Да, много накратко. Първо, аз е, не, не можах да говоря за най-добрите практики. Мисля, че Швеция е страната, която предоставя най-пълноценна и ефективна информация на пациентите си. А различните начини за възстановяване на средствата в е, държавите членки и е, връзката с е, е, предварителните разрешения. Не виждам как бихме смогли да обиколим този проблем, тъй като здравеопазването е национална прерогатива. Така че трудно можем да подхождаме по друг начин. Много да, държави членки разполагат със стратегия за редките болести но трябва да се види в коя от стратегиите, в коя страна е, е включено и трансграничното лечение. Мисля, че това са проблемите, на които исках да се спра до тук. Благодаря ви. Благодаря много. Няма други желаящи да зададат въпроси. Мисля, че можем да приключиме с тази точка от дневния ред. Да, трансграничното лечение и трансграничното здравеопазване е огромно значение за тази комисия и в бъдеще ще обсъждаме задълбочено този проблем. И преди да закрия нашето заседание, искам да ви припомня, че ще започнем отново нашата работа в 14.30 с обмен на мнение с комисар Вела. Приятен обяд до след обяд.